bardzo Państwa serdecznie witam. Уважаеми дами и господа, здравейте! Добре дошли на нашето заседание. Ready? Okay. Proszę Państwa, отвирам... Добро утро отново. Искам да открия заседанието заседанието на комисията Агри, комисията по селско стопанство. Днес ще се занимаваме главно с новото словашко председателство на съвета. Ръководителят на словашката делегация е министъра на земеделието и развитието, но най-напред искам да ви кажа моите съобщения. Имаме дневен ред. Трябва да го приемем. Госпожа Кърлинг не присъства за точка 10, където става дума за размяна на мнения относно състоянието на тристранните преговори за националните тавани на някои замърсители. Това е това е директива и тази точка ще бъде отложена за 26 септември. А надявам се с тази промяна да променим, да приемем дневния ред. Сега моите съобщения. Искам да ви информирам. че вместо господин Войчеховски, който е заел високопоставен пост в друга европейска институция, вместо него. Тук имаме негов съместник, госпожа Уршула Крупа. Тя е била депутат от 2004-2009 година. Добре дошли, госпожо Крупа. Желаем ви успешна работа в нашата парламентарна комисия. Вие имате богат опит и се надяваме, че ще бъдете активен член в нашата комисия. Добре дошли отново. Освен това, имаме превод на 21 езика без естонски, малтийски и галски. Трябва да ви кажа, освен това, че заседанието се предава по интернет по отношение на протоколите от 6 юни и 24 май ще следваме обичайната процедура. И така преминаваме към четвърта точка, а именно размяна на мнение с министъра на земеделието и развитието на селските райони на Словакия. Министърът е госпожа Габриела Матечна. Мисля, че някои от вас вече са разговаряли с госпожа Матечна. Добре дошли на госпожа Матечна. Надявам се, че ще може да обменим мнения и вие ще ни информирате за вашето председателство и неговите приоритети. Ще искаме да разберем вашите становища за някои много важни въпроси, а именно опростяването на общата сълскостопанска политика, развитието по определените тристранни срещи в е, областта на селското стопанство, и е, вашето мнение за сълскостопанските пазари, защото, както всички знаем, ситуацията е много трудно. трудна. Следващият, следващата седмица ще има съвет на министрите на селското стопанство и комисар Хълган ще говори за сектора на млякото и за други сектори. Така че следващата седмица ще имаме и заключенията на съвета и ще ги обсъдим в последствие и в комисията. Но би било и хубаво да чуем вашите становища. Ще дам после думата на координаторите на политическите групи за въпроси. И така, след тези въведителни думи, давам ви думата, госпожо министър. Добър ден! Добро утро на всички! Благодаря ви за любезните думи. В началото искам да благодаря на всички, които приеха нашата покана за малката работна закуска тази сутрин. Беше много интересно, беше беше интересно за всички нас, мисля. Аз можах да чуя мненията на депутатите, вие можахте да чуете нещо за нашите приоритети. И така, дами и господа, благодаря ви за поканата. Словакия поема председателството на съвета на Европейския съюз за първи път Ние смятаме, че сътрудничеството с Европейския парламент, смятаме го за много важен елемент на нашата работа. Заедно ще търсим решения на проблеми, проблеми и решения, решения, които ще бъдат в името на гражданите. Общата сускостопанска политика трябва да ни помогне да създадем заетост, да увеличим производителността и да увеличим привлекателността на сектора на селското стопанство. В същото време трябва да поощрим и смяната на поколението, на поколенията. Вашата комисия е ключов партньор в тези начинания и инициативи. Словакия поема председателството в много трудно време. Имахме референдума в Обединеното кралство. Фермерите са изложени на непрекъснати промени в селскостопанския сектор, в климата. Имаме много нестабилни цени. Имаме руското ембарго, имаме проблеми в сектора на плодовете, на зеленчуците, на месото, на млякото. тази криза, кризата особено в млечния сектор, изненада много, много хора. Но, както разбираме, мля... млякото е много чувствителна стока. Европейският съюз трябва да защити своите производители, защото те са е много важен елемент в селско-стопанските региони. увеличената защита на този сектор е абсолютна необходимост. Като председателство ние ще следим ситуацията на пазарите на селско-стопански продукти. Ще обсъдим тези въпроси на съвета на министрите. Съветът ще оцени информацията, ще оцени настоящата ситуация от много време ние казваме, че имаме нужда от, общ, от общо европейско решение, което да почива на принципа на солидарността. Настоящата криза показа, че има основни недостатъци в продоволствената верига. Словакия, за Словакия е приоритет да установи добри отношения в рамките на тази верига. Искаме повече прозрачност и искаме предотвратяване на нелоялните практики. Затова нашето председателство ще се внимае с въпроса за позицията на фермерите. В този смисъл приветствам доклада на Европейския парламент, който бе одобрен през юни този, тази година. Оценявам високо вашата работа по, по този доклад. Сътрудничеството с трети страни в този глобализиран свят е много важно но трябва да намерим баланс между либерализацията на пазара и функционирането на селското стопанство. Селското стопанство винаги е предмет на търговските споразумения, затова трябва да създадем пространство за подготовка на, на споразумения като ТТИП, споразуменията с Меркосур и други е, бъдещи споразумения за свободна търговия. Ратификацията на тези споразумения трябва да се вижда в светлината на критичната ситуация на европейските пазари, защото този пазар не може да поеме определени количества на някои солско-стопански стоки и това винаги трябва да го имаме предвид, когато подписваме такива споразумения. Сега по отношение на упростяването на общата селскостопанска политика. Словакия ще се съсредоточи върху най-щекотливите въпроси, там където може да се намали бюрократичната тежест за фермерите. Ние смятаме, че ОСП, нейното съществуване е абсолютно легитимно, защото то дава отговори на бъдещи проблеми, като например продоволствената сигурност, но също така тя запазва и характера на европейското селскостопанство и осигурява развитието на селскостопанските региони. Нашето председателство ще продължи работата на холандското председателство, ще продължи преговорите по регламента за биопроизводството биологичното производство. Целта на този регламент е да се поддържат доверието на потребителите в биологичните продукти и биопроизводството. Ще упростим изискванията за биологичните продукти. Знаем, че биологичното селско стопанство е приоритет за европейската политика. Този приоритет има нужда от стабилно законодателство, за да може тези фермери да са конкурентоспособни. На следващо място лесовътството. Ще се спра на лесовътството след малко, но трябва да кажа за нас е, горското стопанство е много важно. Тук виждаме голямо, голяма възможност за решаване, решение на климатичните предизвикателства, за намаляване на загубата на биоразнообразието, виждаме голям потенциал тук за устойчиво развитие. Затова има много изисквания, свързани с горите в Европа. Тези увеличени изисквания е, се, са отразени в различни инициативи, в различни сектори. Нашата цел, която искаме да постигнем обаче е селското е лесовътството да стане основен предмет на разговори в съвета. Искаме да създадем условия за създаване на дефиниция за устойчиво управление на горското стопанство. Ще проведем преговори в международни органи по горско стопанство. Нашата амбиция е да постигнем обща, общи решения. Решения, които да са в унисон с европейските позиции по горското стопанство за медицинската сигурност, за медицинските продукти и устройства. Ние искаме да осигурим интегриран подход на законодателството в тази област. Тук имаме един много важен пакет, който съдържа две предложения, а именно за ветеринарни продукти и за медицинските фуражи. Що се отнася за медицинските, медикаментозните фуражи, смятаме е, по този въпрос да организираме дискусии в съвета. Е, вече има преговори по това законодателство и ние смятаме да ги продължим. Една друга област, която е много интересна за нас. Това, това е използването на медикаментозните фуражи. Но напредъкът тук ще е свързан с напредъка по досието за медицинските съоръжения. И така, е, искаме да поддържаме нашата амбиция, искаме да сме прецизни в нашите начинания и ще опосредстваме дискусията в съвета по всички тези засегнати от мен въпроси. Дами и господа, искам да ви напомня и нашия ангажимент с, към борбата срещу антимикробната резистентност. Европейският съюз дава високи стандарти за <clears throat> защитата на здравето на животните, растенията и на хората. Що се отнася до регламента за официалните кон... Е, контроли, имаше <clears throat> имаше гласуване в водещата комисия НВ, ЕНВИ прие становището и след гласуването в пленарната зала, надявам се това законодателство да може да бъде приложено колкото се може по-бързо. Въпросите с инфекциите в стоковътството отношенията с трети страни и достъпа до пазарите. Това са все теми, по които ще продължим дискусията. А, също така важни за нас са и измамите в, в фалшифицирането на храни, измамите в производството на храни. По всички тези теми ще се опитаме да осигурим съответствие с европейското законодателство. На следващо място проекто регламентът за торовете. Тук трябва да отворим пазара за иновации. Ще продължим споразуменията за създаване на общ подход в съвета – Съветът под словашкото председателство ще защитава интересите на всички европейски фермери. В това искам да ви уверя. Аз самата се ангажирам с обещание към всички наши граждани, а именно, че селското стопанство е един сектор, който е свързан с нашето здраве, сектор, който осигурява заето за много хора, особено в по-отдалечените региони. Това е сектор, който може да поеме много иновации. Селското стопанство е засегнато от климатичните промени, но също може да бъде и да предостави решение за намаляване на климатичните промени. Е, селското стопанство е, крие голям потенциал за економическия растеж. Затова ние искаме да подпомогнем хората, които работят в селското стопанство. Ние ще търсим решение за стабилизиране на сектора. И в заключение искам да цитирам госпожа Марлен Тимерман, която е холандски лекар и политик, а именно, че добрият политик е човек, който свързва хората в името на благоденствието на всички. Председателят благодаря. Благодаря, госпожо министър, за пространния преглед, където очертахте въпросите, с които ще се занимавате по време на вашето председателство и проблемите, с които се е, сблъсква продоволствения сектор. Сега ще дам думата първо на нашите координатори да вземат е, думите. Те ще могат да говорят по две минути, а след това членовете на парламентарната комисия ще могат да се изкажат за по една минута. Много заявки за изказване има вече. Нашите координатори се срещнаха с госпожа министърата, е, успяха да дадат своите мнения. Моля, заповядайте сега по две минути. Благодаря. Добро утро, госпожо министър. Радвам се, че тази сутрин можехме да разговаряме кратко. Искам да ви пожелая всичко хубаво за председателството. Вие говорихте за някои от важните неща, търговските споразумения. Тук имаме нужда от действие. Ще дадем някои предложения и ще ви помоля да поставите на обсъждане нашите предложения в съвета. Външната търговия. Според нас ТТИП трябва да продължи преговорите по ТТИП. Важно е за нас стандартите за хуманното отношение към животните, сигурността на продоволствената верига да бъдат запазани. За млечния сектор знаем, че с Южна Корея има сега едно споразумение за 3000 тона сирене. Това стана благодарение на споразумението с Южна Корея. Сега за опростяването на законодателството. Ние направихме много предложения, комисаря също, но те, те, това не е достатъчно. Не е достатъчно да има само а, делегирани актове. Тря... На някои места трябва да има истинско опростяване на самото законодателство. И тук трябва да се споразумеем с съвета за промените. Няма нужда да се преосмисля цялата ОСП. Сега за селско-стопанските продукти. Тук също има нужда от промяна на интервенционната е, система за цените. Трябва по-бързо да може да се намесваме при колебание на цените. Това бяха само някои от моментите, които исках да засегна но не искам да прекалявам, да надвишавам времето си. Желая ви, госпожо министър, всичко хубаво за вашата дейност. Надявам се на добро сътрудничество. проблем и технични, але... Благодаря. Има известни проблеми с е, часовника, който да отчитаме времето за изказване, но вие успяхте да се впишете, е, господин Декастро. Благодаря, господин председател. И аз искам да пожелая всичко най-добро на вас, е, е, госпожо министър, и на председателството. Вие поемате това председателство в трудно за Европейския съюз време. Всички все още сме зашеметени от е, гласуването за Брексит в така надигащ се национализъм, с въпроси какво ще се случи от тук нататък с Европейския съюз, но а, политиката за селското стопанство показва, че имаме нужда от повече Европа. Кризата в млечния сектор показа колко важно е да има възможност да се направят намеси на европейско ниво. Тук става дума и за солидарност, защото всички страни членки допринасят за ниските цени на а, млякото, но не всички се справят с огромното увеличаване на производството. За това беше необходимо да се вземат и мерки на европейско ниво. Проблема с Русия, търсенето на сухо мляко от Китай. Всичко това са неща, които трябва да се решават на европейско ниво и се надявам, че съвета на по земеделие ще излезе с конкретни идеи, за да може Европа да се задвижи отново. Ако е, Европа не може да даде избор на европейците, те естествено няма да могат да разберат за какво е тази Европа, какво правим ние тук. Що се отнася до упростяването, съгласен съм, трябва да работим по тази тема. Искаме просто да се опростят процедурите по приемане на екологосъобразни мерки и програми. Това е напълно възможно да се постигне. Благодаря за вашите инициативи и отново ви пожелавам всичко най-добро. Благодаря. Господин Козмюк, за да ви улесня, ще използвам чукче, като ви изтече времето. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на госпожа министърът за подробното представяне на намеренията на словашкото председателство. Председателството сега се е, поема от страна от Централна от групата на, централната, от, на Централна Източна Европа. А, вие имате добро разбиране за проблемите, които тези страни се сблъскат в своето си селско стопанство. Те са много сходни в Унгария и в Польша, и в България, Румъния и другаде. Цените на всички пазари по различни причини са много ниски, включително и поради ембаргото срещу Русия. А и подкрепата за земеделските стопани вероятно е малко по-ниска в тези страни, отколкото в останалата част на Европа. Сериозни са проблемите и аз много се надавам, надявам, че словашкото председателство ги разбира и че ще даде възможност и комисията да действа в посока подобряване на положението на земеделските стопани. Искам да чуя, госпожо министър, какви са вашите гледаща за взаимоотношението ви с комисията по отношение на проблемите в млекопреработвателния сектор и сектора на жули... плодовете и зеленчуците. Смятате ли, че комисията е предприела достатъчно мерки, за да се справи с положението на този пазар? Какво е вашето отношение към преговорите за инвестиции с щатите, така наречените преговори за ТИТИП? Смятате ли, че те ще са от полза за селското стопанство или не толкова? Благодаря, госпожо министър. Желая ви всичко хубаво за вашата работа като председателство. Има много неща, които трябва да се направят. Вие самата казахте, от една страна е, ОСП, тя трябва да се опрости, е, това е нашето желание. Е, бяха направени много предложения, също и в областта на контролите за съответствие. Тук трябва да има действително опростяване. Проблемът обаче, според мен, е, че ние работим тук много добре, а в съвета нещата не се случват, малко се предлагат. Ние сме излезли с предложение и ни, ние ви молим да е, ак, работите активно за тяхното приложение. Има нужда от опростяване, но държавите членки действат различно е, нелоялната конкуренция, продоволствената верига. Това са много важни области както и лесовътството. Ние говорим в момента за критерии за биомасата, за горското стопанство, за е, е, горското стопанство, които трябва да са в унисон с изискванията на Натура 2000, тъй като лесовътството трябва да се управлява устойчиво. Не може да приемем тук да не се действа правилно. Освен това, регламента за лекарствата. Е, тук също се надяваме на вашето съдействие. Е, употребата на антибиотиците трябва да се намали, да се намали употребата в, на антибиотиците в скотовътството. Особено важно за мен също така е да вземем предвид и хомеопатията при лечението на животните. Благодаря. Bardzo dziękuję pani poseł Już... E, Благодаря, госпожа Сандра. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа министра. Добър ден на всички. Що се отнася до срещата на върха в понеделник, искам да дам следната идея. Крайно време е да се приключи с политиката, която дава възможност на пазарите да действат напълно неограничено. Може би е време да започнем да говорим за една публична политика, която да доведе до намаляване на производството на мляко в Европа, да има регулаторни мерки, да започнем да обсъждаме е, мерки за постигане на цена, която да отговаря на производствените разходи и която да може да даде възможност и този сектор да се развива, както същото се отнася и за всички останали сектори, защото ние реално не предоставяме на земеделските стопани достатъчно средства, за да живеят от това, което отглеждат. А що се отнася до международните пазари, става дума за споразумението СЕТА, ТТИП с Штатите, СЕТА с Канада, там имам два въпроса. Не е ли възможно да се въведе и е, възможността за нератифициране на сета, което е недемократичен е, споразумение и което ще нанесе сериозни щети на земеделските стопани. Също се отнася и за тети, ТИТИП. Казвате, че е, общата селско-стопанска политика трябва да бъде привлекателна да, правилно е. е вярно е това, което казвате за бъдещите поколения. Но когато говорите за инвеститори, ме интересува какъв тип инвеститори имате предвид. Много често става дума и за много малки земеделски стопанства в Европа. Благодаря, господин Хауслинг. Благодаря. Е, добре дошли при нас, госпожо министър. Радвам се, че екологичното селско стопанство <clears throat> определяте като ваш приоритет а, и приоритет за европейското селско стопанство. Това е така. Надяваме се наистина да постигнете да постигнем успех в тристранната среща. Виждаме, че вие сте <clears throat> готови на компромиси. Вчера говорих и с комисаря. Надявам се наистина да постигнем добри резултати тук. Наистина, вие поемате председателството в много трудна ситуация. Надявам се да вземете истински решения в областта на млякото. Става дума тук обаче повече за по-големи по мерки, отколкото просто помощ за фермерите. Трябва да установим баланса между търсенето и предлагането на млякото. Трябва да стабилизираме пазарите. Не става дума само за това, че цените са нестабилни. Трябва да помислим по-скоро дали не трябва, да, да, трябва да помислим дали премахването на определени мерки беше разумно. Надявам се на ясни сигнали, защото млекопроизводителите имат нужда от това. Аз Смятам, че критиката на ЦЕТА и ТИТИП е по-скоро театър. Е, това искам да ви помоля да говорите с комисаря и да не жертвате селското стопанство на олтара на свободната търговия. Интересите на фермерите трябва да стоят на първо място не трябва либерализацията на пазарите да е за сметка на интересите на фермерите. И сега за ветеринарните медицински продукти. Тук също имаме нужда да постигнем бърз напредък. Намаляването на употребата на антибиотиците. Това е нашата основна цел тук. Желая ви успех в приключването на този пакет, пакета за ветеринарните лекарства. Благодаря, господин председател. Добър ден. Съжалявам, госпожо министр, съжалявам, че не можах да присъствам на закуската. Не беше е, специално предвидно. Има някои е, проблеми е, с ОСП, които ще се появят и по време на вашето председателство, според мен. Примерно, е, това, че съвета се поддава на безсрамното шантажиране на зелените по отношение на използване на пестициди. Специално става дума за използването на глифосати. Има и други е, теми за пестицидите, които ще бъдат поставени от зелените. Е, много ни безпокои това. После, биоземеделието. Според мен във вашите думи има две противоречия. Първо, казвате, че е добре да има повече правила, защото така то ще стане по-конкурентно способно. Според мен резултатът ще е точно обратния. Освен това, ако искате органичното земеделие да бъде водеща политика в Европейския съюз, което за мен е много странно, ми се струва, че това противоречи с усилията за борба с климатичните промени. Значи не може да се използват примерно е, хербициди. Това означава да се използват различни начини за отглеждане, което ще увеличи и отделянето на емисии. Тоест противоречията са е, сериозни. Сега виждам, че председателят е готов отново да размахва чукчето. Надявам се, че няма да ни удари директно по главата с него, но все пак ще успеете да чуете това, което имам да ви кажа. Porównanie jest zbyt daleko idące, panie pośle. Pan poseł Łazą. Може би малко прекалихте. следващия оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря за вашето посещение. Както вие казахте, ще има много работа. Много сериозно е положението в Европа с земеделието, във Франция също. За всички видове производства, животновътство, млекопроизводство, зеленчуци и плодове, е, конкуренцията е много нелоялна и вие знаете, че заради проблемите с времето, е, огромните валежи и наводненията, има стопанства, които изцяло са загубили рекотата си. И това ще доведе до много ниско качество и много слаби добиви. А, както е ясно, намаляват се и помощите, съществуват проблемите с ембаргото, ще бъде подписано и споразумението с Штатите и Канада. Знаете, че във Франция има е, много самоубийства в този сектор и тази цифра сигурно ще нарасне. Огромна част от е, френските производители сега е, заявяват, ще прекрат... че ще прекратят дейността си. Говори се за 25%. Тоест, положението е изключително тежко. И какво смятате да направите, госпожо министр, за да помогнете на земеделските стопани да излязат от това тежко положение? Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do wystąpień. Благодаря ви много. Сега, дами и господа, преминаваме към членовете на комисията. По една минута, госпожа Кьостенгер. Благодаря. Госпожо министър, смятам, че е много хубаво, че казвате, че селското стопанство ще е приоритет за вас – ние очакваме от комисията някои нови е, предложения в областта на селското стопанство. Особено очакваме е, пред, предложенията за земеползването и за включването на секторите незасегнати от търговията с емисии. Намалянието на въглеродните емисии за нас е много важно. Много експерти се занимават с темите и искам да ви помоля в рамките на вашето председателство да проведете дискусии и за а, критериите за устойчиво за биомаса. Трябва да направим ясни разграничения тук, в противен случай ще ощетим цялото ни селско стопанство. Сега стратегията за лесовътството. Тук трябва да въвлечем в работата Комисията по лесовътство. Искам да ви помоля за прилагане на тази стратегия, която трябва да почива и на принципа на солидарност. Госпожа Гарсия, моля да се придържате към времето за изказване. Благодаря ви, госпожо министър. Вие казахте нещо интересно за хранителната верига, за веригата на създаване на стойност, за необходимостта от закрила на фермерите. Вие подкрепите ли Европейския парламент, който иска да има европейско законодателство в тази област и какво ще направите, за следващите 6 месеца, за да има такова европейско законодателство относно хранителната верига. Вие казахте, че ще говорите на следващото заседание за извънредни мерки, свързани с млекопроизводството. Вие подкрепяте ли Франция, Испания и други страни, които настояват за предприемане на такива мерки. Считате ли, че подобни мерки могат да се приложат и в сектора на плодовете и зеленчуците, кои... сектор, който също изпитва значителни затруднения в момента? Председателят, благодаря ви. Госпожа Агулера. Благодаря, господин председател. Добре дошла отново, госпожо министър. Аз имах възможността да участвам в закуската с членовете на Комисията по рибарство, които са координатори. Важно е да се вземе решение за намиране на решение на кризата. Пакетът е, за кризата показа към момента, че е безполезен. Трябва да се направи това, от което има нужда селското стопанство. Що се отнася до хранителната верига, както каза и госпожа Еранца, е необходимо да има европейски мерки. Искам също да подчертая, че е необходимо да има реципрочност, когато се сключват споразумения. Това е изключително важно при сключване на споразумения с трети държави да се предвиди подобна реципрочност. Относно медикаментозните фуражи, това е въпрос, който сме разглеждали в тази парламентарна комисия, както и в комисията по околна среда и здравеопазване. Надявам се да се постигне напредък в следващите 6 месеца. Господин Данта има думата. Благодаря, госпожо министър. С огромен интерес изслушахме вашето изказване. Казвам го и от името на колегата Магинес. Тя ме помоли да извиня, че не може да дойде тази сутрин. Ние внимателно изслушахме това, което казахте за функционирането на хранителната верига, на веригата на хранителни доставки. Искам също да добавя нещо. Съветът на министрите трябва да настоява да се спазва члена от е, договора за функционирането на Европейския съюз, който се отнася до конкуренцията в областта на селското стопанство, защото тук има е, проблеми. Някои се опитват да ни връщат, върнат към общият е, режим. Селското стопанство е по-особен отрасъл и трябва да се отчита тази специфика, когато се говори за веригата на хранителни доставки. Относно състоянието на пазара. Оставаме с впечатлението, че в съвета няма особено желание за истинска европейска политика. Всеки защитава а, собствената си страна. Може ли да се направи нещо в съвета в това отношение? Следващият оратор. Госпожа министър, кризата в селското стопанство е толкова видима, че се налага да бъде да бъде обърнато особено внимание по време на нашето председателство. Има региони отдалечени, като Канарските острови, откъдето съм, където има още повече проблеми. Програмата ПОСЕЙ е ключова мярка. Предвижда се реформа в едните месеци. Необходимо е да се потърси балансираност по отношение на селското стопанство при изключването на международни споразумения, защото често цената се плаща от селските стопани при изключването на подобни споразумения, както с случая с бананите, през споразуменията с страни от Латинска Америка или пък с доматите през включване на споразумението с Марокко. Следващият оратор, благодаря ви. Господин председател, госпожа министър, вие обхванахте доста много теми в встъпителното ви изказване, но има и някои въпроси, които са спешни и не можем да ги протакаме повече. Например, това, че трябва да се гарантира адекватен доход на фермерите, поне да разполагат с толкова средства, които да покриват а, вложените от тях средства в производството и да реализират поне скромна печалба. Сега дохода им идва в една част от субсидии и от друга част от производството, но има сериозни разминавания в помощта, която получават фермерите в различните държави членки. Може би трябва да се намери решение на този проблем. Благодаря, госпожи Ребега. Благодаря ви, господин председателю, госпожо министър. Словакия поема председателството на съвета на Европейския съюз в момент на много дълбока криза – Искам да посоча една от кризите, която отнема доста от времето и ресурсите ни през последните години. Имам предвид беженската криза. Това е един от най-сериозните проблеми пред нас през последните десетилетия. През последните две години Европейският съюз е, трябваше да пренасочи огромни средства от бюджета за разрешаването на тази криза. Сега се обмисля решение от някой да се промени насочването на някои средства, които за сега са предвидени за селското стопанство и тези средства да отидат за справяне с беженската криза. Не считате ли това, че, че това ще има отрицателен ефект върху селското стопанство и ще доведе до дисбаланс? Господа Мойша. Благодаря. Сега, странно е, е, е, странно е връзката между беженската криза и селското стопанство, но аз имам друг въпрос и то конкретен, конкретна молба за помощ. Комисията пред, обеща на държавите членки изследване за въздействието на ЦЕТ, е, ТИТИП и споразумението с Меркосур. С Меркосур. Въпросът е обаче какви са последствията на всички тези споразумения за Европа. Страните от Меркосур внасят продукти в Европа, които са много интересни за селското стопанство. Тоест, това изследване все още не се е случило. Нямаме неговите резултати. Би трябвало да знаем какви са въздействията от тези споразумения преди да подпишем каквото и да било споразумение. Затова отново моята молба към вас в рамките на вашето председателство да се погрижите за това да имаме резултатите от това изследване. Uh, you, um... Господин Бранен, Госпожо министър, желая ви успех по време на председателството. Аз приветствам а, работата в... по отношение на нелоялните практики при хранителните доставки. Това трябва да се отнася и до справедливата търговия относно също определенето като основна цел биологичното производство обръщането внимание също на особеното значение на горското стопанство. 8% от въглеродните емисии в световен мащаб сега се дължат на производството на на бетон и можем да го заменим с дървесина в ламиниран вид. Не бива да забравяте колко проблемни са дейностите в селското стопанство за климатичните промени. Но ако нещата вървят добре, селското стопанство може и да допринесе за решаването на проблемите с изменението на климата. Следващият оратор. Благодаря. Вие говорихте за обновяване на селското стопанство. Какви са вашите намерения относно следващата обща сълскостопанска политика до 2020 година в глобалната ситуация. Ние се нуждаем от една нова ОСП, която да е жизнеспособна, отговорна, която да гарантира сигурността, автономността на хранителните доставки за европейските граждани. Вие говорите за обростяване на административната тежест, най-доброто най упростяване е да се стабилизират регламентите, които се прилагат в момента в селското стопанство. Относно сета и резултатите на референдума в Обединеното кралство, как всичко това ще се отрази на производството на говеждо месо. Господин Андрю, благодаря, господин председател, благодаря ви, госпожо министър, за това, че сте тук. Имам един бърз въпрос, допълнение към това, което каза колегата в кризата в млекопроизводството. Готова ли сте а, официално а, да рабо, се работи за а, общата организация на пазара и за обемите, които стига до пазара? Приветствам, че се обръща внимание на биологичното производството. Считате ли, че може да се приключи това досие до края на вашия мандат, след като беше постигнат напредък по време на председателството на Нидерландия? Относно сета, опира въпроса до риска. Що се отнася до говеждото место. тук трябва да сме, месо трябва да сме много бдителни. Не бива да допуснем същата грешка, която допуснахме по отношение на овчето месо. Благодаря ви. Госпожа Хойбуш. Благодаря. Много неща бяха казани за млякото. Искам да подчертая. В Германия през 2015 година повече от 3 милиарда липсваха за селското стопанство и най-вече за млечния сектор. Моят въпрос е, готови ли сте да подкрепите намаляване на производството на мляко? А, нещо друго, свързано с устойчивото селско стопанство. Става дума за торовете, за иновациите. Бих искала да знам – Конкретно, какви иновации имате предвид? Лигминозата, например. Нейното отглеждане, но може би имате и други идеи предвид, други неща предвид. Господин Сантос. Благодаря, господин председател, госпожо министър. Благодаря ви че се отзваха на поканата ни. Надявам се да бъде много успешно председателството ви. Радвам се, че предвиждате конкретни мерки за балансиране на положението на фермерите в веригата на създаване на стойност в селското стопанство. Има проблеми, свързани с производствените разходи. Те също са засегнати и от някои а, други проблеми по веригата. Аз съм от Азорските острови. Това е отдалечен район. 30% от млекопроизводството в Португалия зависи от този район. цените там обаче са, съвсем не покриват производствените разходи, за да може да гарантират достоен живот на производителите. Трябва да се защитават всички европейски фермери от ОСП, не само някои. Европа трябва да е по-силно ангажирана. Надявам се, че следващата среща на съвета на министрите по селско стопанство ще обърнат внимание на този въпрос. Господин Фланеган има думата. Благодаря ви. Вашата работа не е само да представяте фермерите във вашата страна, а в целия Европейския съюз или това, което остава от него след Брекзит. И аз се питам каква посока ще следвате по време на преговорите относно достъпа а, за британския пазар на ирландските фермери като се има предвид, че Ирландия се намира в уникална позиция в това отношение. Това е уникална позиция. Сега ще имаме сухопътна граница с страна, която ще бъде извън Европейския съюз. И аз се питам а, дали вашата позиция ще бъде да се защитят а, интересите на всички фермери в Европейския съюз а, и ще отчетете ли интересите на Ирландия или пък ще считате, че всеки, който напуска Европейския съюз, трябва да получи урок, така че никой да не се осмолява да последва неговия път. Трябва да се прояви повече солидарност, каквато за сега не забелязвам. Следващият оратор. Благодаря ви, господин председател, госпожо министър. Мисля, че добре са подбрани приоритетите ви нелоялните търговски практики, управлението на горското стопанство. Възнамерявате ли да въведете мерка, която да води до оценка на ползите от горското стопанство относно противопоставянето на изменението на климата, например? И по-конкретно за ситуацията в Харватия, можете ли да кажете нещо и по този въпрос? През април на настоящата година имахме проблеми с метеорологичното време в Харватия, Словения, Унгария. 1 милион евро бяха загубите. Считате ли, че поради тези лоши метеорологични условия и някои економически предизвикателства, като руското ембарго, би било разумно да се създаде съскостопански фонд, който да не е част от европейския бюджет, за да се подкрепят а, европейските фермери. Господин Буда има думата. Благодаря ви, господин председател, госпожа министър. Искам да ви пожелая успех. Искам да обърна внимание на вътрешния пазар тъй като тук съществуват доста проблеми. Знаем, че руското ембарго засегна с костопанските пазари в Европейския съюз много тежко. Много фермери, които имаха преки отношения с Русия, бяха компенсирани от части от Европейската комисия. Това е нещо положително, но продуктите на тези фермери се оказаха в страни, които нямат преки отношения с Русия и това създаде доста проблеми. Например, в Румъния имаме мляко, което се продава за 10 цента или месо, което се продава под 80 цента. Имайте предвид, около 80 евроцента е постоямата цена за млякото и 1 е, евро и 80 евроцента е производствената цена е, за свинското место. Следващият оратор. Аз съм съгласен с казаното от господин Данта. Той постави много важен въпрос. Вие започнахте много добре. Селското стопанство иска да сте активна. Така че продължавайте в същия дух. Искам да ви поставя един въпрос. Ако имам вярната информация са проведени 9 триалога относно биологичното производство и етикетирането на биопродуктите. Как вашето председателство ще разчупи застоя, който се наблюдава в момента? И ако нещата не вървят, защо просто не го оставим това на страна? Но, господин Фланиган, имайте предвид, че Обединеното кралство все още не е излязло от Европейския съюз, което означава, че не всички са скочили от кораба все още. <laughs> Господин Ферант. Госпожо министър, е, Европа е ултралиберална и това е проблем. Трябва да се спре с е, договорите за свободен обмен, защото те е, са и е, пречка за животновътството. Тази свободна търговия става и проблем за нашите продукти с регистриран происход много е, трябва да се борим за защита на нашите е, стоки с происход. Земеделското стопанство е, се занимава с нещо, което е изключително като нагледство, именно нашата земя. Трябва да я защитаваме, защото ако не го направим, и други страни ще искат да напуснат Европейския съюз, както Обединеното кралство, и ще имат право. można nad tym dyskutować. Pan пос... Pani poseł Moi. Да, може това да се обсъди госпожа Мой. Уважаеми колеги, госпожо министър, Словашкото председателство вече започна своята работа. В, начало сме, в началото сме на един много важен период – ще има преговори с Китай, с Канада, с Штатите. В светлината на тези споразумения искам да ви напомня един наш приоритет. Говоря за клонираната храна. Аз съм съдокладчик по този въпрос. Становището на парламента е ясно. Искаме да защитим безопасността на храните и здравето на хората. Трябва да започнем трилозите колкото се може по-бързо. Би било важен сигнал за вашето, от вашето председателство, ако сте проактивни. Затова ви моля да не изпускате от поглед тази тема. Благодаря, казва председателят. Почти 30 колеги се изказаха. А сега, госпожо министър, вие имате думата за отговор. А нека ви напомня, имате след тази среща тук пресконференция. министърката. Уважаеми депутати, благодаря ви за становищата, за мненията и за въпросите. Ще се опитам да им отговоря. Най-повтаряният въпрос беше въпроса за кризата в, в сектора на млякото. Много колеги зададоха този въпрос. Наистина, ситуацията на пазара е много критична и откакто аз съм министър, на всички заседания на съвета сме говорили за тази ситуация. И наистина ситуацията изисква ефективни решения и колкото повече отлагаме вземането на решения, толкова повече фермери във Франция, Словакия и други страни ще фалират. Трябва да се балансира предлагането и търсенето на мляко. В противен случай няма да може да решим проблемите на фермерите. Подготвяме се за съвета през юли и очакваме да предложим мерки. Освен това, кон- контролираме, наблюдаваме ситуацията в сътрудничество с комисията подготвяме заседание през септември, посветено на млечния сектор. Ще изготвим доклад за пакета за млякото. Ние подкрепяме инициативата на комисаря, <clears throat> която ще търси нови възможности за износ на мляко и ще търсим нови решения за преодоляване на кризата в сектора. През септември ще говорим, ще има конференция за млякото. На тази конференция ще предложим дългосрочни решения – Естествено, имаме нужда от непосредствени решения, но имаме нужда главно и от дълновидни решения, които да стабилизират ситуацията на млечния пазар. Стабилизирането на пазара, както казах, е много важно. Това е нашата цел. Трябва да се погрижим <clears throat> за ясна и стабилна позиция на фермерите в хранителната верига. Не бива да подкопаваме жизнените стандарти, жизнения стандарт на фермерите. В селското стопанство много неща са взаимно свързани. Млечната криза е един от приоритетите на нашето председателство – Сега по отношение на други въпроси, например сектора на плодовете и зеленчуците, на цветята, на градинарството. Тук трябва да кажа, имаме криза и в тези сектори, особено в сектора на производство на плодове и зеленчуци. Тук обмисляме интервенции. Интервенции на пазара. По отношение на нелоялните търговски практики. Нашите предложения са преструктуриране на продоволствената верига. Ще обсъдим нашите предложения в съвета. Ще ги представим и пред парламента. Зная, че с 600 гласа вашия доклад бе одобрен. Това е стимул за нас. Надяваме се ние да може да постигнем също положителни резултати. Както казах, една справедлива позиция на фермерите в продоволствената верига е много важна. На тази тема ще посветим конференция. Документите от е, тази конференция ще бъдат представени на неформалното заседание на министрите по селско стопанство от на 11 до 13 септември. Надявам се, че в края на нашето председателство ще може да приемем заключенията на съвета за селското стопанство. А, много от колегите зададоха въпроса за международните търг... споразумения. Естествено, винаги в този контекст става дума и за селското стопанство. Искам да ви уверя, че тази тема винаги се обсъждала между министрите на селското стопанство. Отварянето на пазарите е нещо положително. Европейският съюз е най-големият износител на селскостопански стоки в, е, в света и все още, и въпреки това имаме потенциал за растеж тук. Споразуменията с, щатите и страните от Меркосур ще бъдат обсъждани в съвета. Тези споразумения се надяваме да бъдат добре балансирани. Имаме нашите червени линии, комисията също ги има. Тези червени линии не, бъд, не бива да бъдат прехвърлени. И нашето желание и нашата цел ще в тези споразумения да защитим интересите на европейското селско стопанство. Особено, що се отнася до чувствителните стоки. При тези споразумения трябва да знаем, че страните, с които преговаряме, са много конкурентоспособни – ние се застъпваме за прозрачни споразумения и обещаваме, че селското стопанство няма да бъде пожертвано в името на други сектори. Очакваме да има становище по темата на комисията през септември през октомври темата ще се обсъжда на съвета. Нещо друго, което бе споменато от колегите. Това беше въпроса за Брексита. Естествено, ние ще обсъждаме Брексита, но Брит... Великобритания е все още пълноправен член на Европейския съюз и докато е, тя е такъв, тя ще бъде третирана по такъв начин от съвета, с всичките права и задължения, проистичащи от пълноправното членство. На следващо място лесовътството госпожа Кьостингер и други колеги засегнаха лесовътството. Вчера на заседание разбрах, че лесовътството не е тема, с която трябва да се занимаваме непременно. Ние, като председателство, в рамките на този форум, но така или иначе ние заставаме зад идеята за устойчиво горско стопанство. Европейският съюз трябва да е глобален лидер в този сектор. Устойчивостта тук е свързана с постигането на климатичните цели. По време на нашето председателство ще организираме един форум на лесовъдните организации и ще организираме конференция на заинтересованите страни в, в горския сектор. Ролята на председателството ще да представи нашата позиция на тези две мероприятия. Освен това, вземаме предвид предложението на Комисията за, интегра... за интеграция на земеползването в климатичния цикъл и предложението за устойчивостта на биомасата – и използването на биомасата за енергийни цели. В сътрудничество с някои депутати и с Института по горско стопанство планираме специално заседание, посветено на функционирането на горите и дърводобива. Тук ще вземем предвид ангажиментите от Париж. През октомври ще се проведе тази конференция. Нещо друго, което бе засегнато, е ОСП и упростяването на общата селско-стопанска политика – Това е въпрос, който вече се обсъжда в съвета от две години. Но това е тема, която е важна не само за комисията и съвета. Това е тема, която е важна за фермерите. Прекалено многото бюрокрация завързва ръцете на фермерите – прекалено голяма администрация, увеличава разходите за фермерите, което естествено повлиява на нестабилността на цените на стоките. Предстои реформа на ОСП, предстои завършването на тази реформа. Ние всички знаем, че тази реформа включва много положителни елементи. Все още има голяма бюрокрация, по големи бюрократични изисквания към фермерите. Ние оценяваме новите предложения, новите правила – и подкрепяме целта на комисията да промени най-противоречивите и най-затрудняващите фермерите разпоредби. Ние следим процеса и сме готови на сътрудничество с комисията. Надяваме се на едно истинско упростяване на законодателството. Имам предвид тук мерки за озеленяване, зелени мерки. Една година след предприемането на тези мерки, все още е доста рано да оценим мерките в тяхната им цялост. Устойчиво биоразнообразие, прилагане на зелените мерки, мисля, че с това трябва да продължим. Потенциала на озеленяването е огромен, ако този потенциал се използва изцяло. Но много зависи от приложението на тези мерки от държавите членки. Много неща могат да се подобрят при прилагането на мерките, но по принцип идеята е добра. Както споменах, ще си сътрудничим с комисията в усилията да упростим мерките по усиленяването. Друго нещо, което поражда много очакване е био, биологичното производство. Докладчикът господин Хойслинг постави въпрос за биологичното производство. Мога да ви уверя, че ние ще следваме холандското председателство и приветстваме плодотворното сътрудничество – по това досие с парламента и комисията. Мисля, че има напредък и във всички случаи ние ще се опитаме да поощрим по-нататъчен напредък по това досие. Оценяваме технически регламента в момента, политически това досие е много чувствително. В момента, като позицията на съвета се доближава до позицията на парламента, но тъй като досието е противоречиво, чувствително, техническите разпоредби трябва да бъдат огледани много внимателно. Смятаме, че заедно с делегациите Направихме добър анализ на резултатите. Предстои да вземем решение за бъдещите стъпки. Готови сме да продължим сътрудничеството по това досие. Имаше и неофициално заседание по тази тема. Надявам се че нашето сътрудничество ще произведе необходимите положителни резултати. Надявам се отговорих на всички въпроси. Надявам се, че успетях да реагирам на всички ваши коментари. Позволете ми да изразя надежда, че ще постигнем добри резултати и че ще упростим законодателството заради благото на фермерите. Председателят благодаря, госпожо министър, благодаря за вашето участие. Виждаме основната посока, в която се насочват вашите дейности като председателство. Трябва да кажа, беше, това заседание беше много приятно. Благодаря за участието на всички колеги. Надяваме се на едно конструктивно сътрудничество с вас по време на вашето председателство. Това председателство ще бъде доста трудно, но трудни председателства са по принцип интересни председателства. Надявам се, че вие и вашият екип ще работите активно, да, идва лятната вакансия, но въпреки това но въпреки това искам да ви пожелая и хубаво лято. Надяваме се добрите контакти между нас да продължат. Знаем, госпожо министър, вие очаква ви пресконференция. конференция аз също ще присъствам на пресконференцията. За това ще помоля първия заместник председател да ме замести при по-нататъчното заседание на, на, на Агрикомисията. nemalo dobre.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

Je vais appeler les, les députés à rejoindre. Euh, Призовавам сега господа депутатите да, си, да вземат отново места да си, за да можем да продължим. По-специално така се обръщам към френският екип в дъното на залата. Моля, заемете местата си. Très bien. Je vous propose de, de ce fait de poursuivre euh, par le point 5 de l'ordre du jour. Нека да продължим сега с пета точка от дневния ред, която се отнася до представена на е, проучването на тематичния отдел за програмите за изпълнение на политиките за е, развитие на земеделските райони 2015-2020. Ние поръчахме това проучване за да може да се разгледа какъв е избора е, направен от страните членки за подготовка на програмите за земеделските райони в съответния период. Като е, всъщност този избор е бил направен за предходния е, период 2007-2013 за да се очертаят и основните елементи, които оформят бъдещето на е, политиката за земеделските райони в следващия период. Добре дошли на нашите е, гости. Господин Францеско Матино, който е, работи в съвета за земеделие в Италия. Имате е, време е така да е, разделите, да решите кой ще вземе думата. Сега общо 40 минути имаме за дебата. След това комисията, ако иска да коментира, тук има представители Генерална дирекция Агри. Благодаря ви, че сте тук. И сега първо давам думата на нашия гост, госпожа Гайер. Thank you very much, much, Mr. Chairman, and good morning, ladies and gentlemen. Thank you for the opportunity to come to... Благодаря, благодаря за възможността да ви представим нашия доклад днес. Тук е само така първия поглед за това какъв избор са направили страните членки и регионите в някои от страните членки за новата политика за развитие на земеделските райони, която ще е, действа до 2020 година. В презентацията се съдържа едно представяне на контекста и подхода на проучването, след това обсъждаме основните резултати от него. И трябва да се помни, че има промени в регламентите и рамката, за да можем да осмислим по-добре е, тенденциите, които се очертават при е, развитието на новите земеделски програми. Опитваме се да разберем защо са направен, е направен съответния избор, какви са съображенията. Направ, правиме сравнение между плановете за новия период и начина на разходване на средства за предходния период, за да видим доколко са се сменили плановете с оглед на това, което се е случило преди това. Също така ще обсъдим в подробности и причините за съответните промени. Целта на проучването, което бе поръчено от Комисията по земеделие на Европейския парламент, е да се оценят настои... вече направения избор. Значи оценява се избора, а не наличните данни. Т.е. да се разбере защо страните членки и регионите са предпочели да дадат приоритет на определени цели, а не на други и да се е, отчете до каква степен са взети предвид полуките от предходен опит. А също и да погледнем в бъдеще, за да видим дали този избор и тези съображения имат отношение към следващата реформа на ОСП в края на периода, който, която реформа вече ще започне да се обсъжда през 2018. Проучването се изготви от един екип, воден от Обединеното кралство в партньорство с Италия. Господин Мантино е тук от е, съответния италиански институт, също институт е, с много голям опит в земеделски програми в Германия също колеги от Дижон, Франция, които работят много за регионалното развитие и съответните звено в Мадрид, Испания. Анализирахме бюджета по програмите за земеделско развитие и също партньорски споразумения, където се очаква от страните членки да пригаждат своите програми за земеделско развитие в съответствие с целите на други фондове. Социалния, фонда за рибарство и фондовете за сближаване. Разгледахме как се разхождат, разходват средствата и сравнихме предходния и настоящия период. Направихме сравнение за то, на национални ниво за всички страни членки и разгледахме малко повече подробности, където в някои страни членки има повече регионални проблеми. Т.е. за да видим дали тенденциите на европейско ниво са отразени в съответните страни членки. Също така търсихме качествена оценка на е, изпълнението от експерти, работещи във всички страни членки. Е, търсихме тяхното мнение за това какви са съображенията за промени и какви са основните цели и приоритети, които застават зад новите програми. Ако се вземе предвид политическата рамка, новите регламенти, регламентът за изпълнението и общо подкрепата за тези политики, е, промяната не е, е корена спрямо това, което се е случва преди, по-скоро еволюционна. Но много е важно, че се, е, вече се прави стъпка от едно широко развитие към по-съгласувана рамка за използване на европейското финансиране и страните членки се насърчават да мислят за това как, се, как да се допълвят средствата, което не е било чак толкова е, акцентирано в предходния период. Също така, преди имаше три основни оси е, за развитие на земеделското е, земеделските райони към по-стратегически подход по 6 общи стратегически приоритета. Е, това подава сигнал на страните членки, че те трябва да мислят как да постиг... посрещат нуждата си в отговор на посредством тези приоритети труден политически контекст за разработване на програми за земеделските райони, защото економическите кризи водеха и до намаляване на средствата за земеделски политики. Но в рамките на преговорите за реформите се даде, се даде възможност на страните членки да могат да изберат различен вид отговор на ситуацията. Затова анализирахме как първоначалното разпределение на средствата за земеделските програми, които бяха по-малко от предходния период, но факта, че страните членки имаха възможност да сменят, да преместват средствата от една, един приоритет към друг – а, огледахме избора им а, също за вариантите за съфинансиране и допълнително национално финансиране и се установи, че общия ефект като цяло на земеделските програми е, в настоящите цени е, мал, е по-висок, отколкото в предходния период – но ако трябва да се прави баланс на финансирането в различните страни членки, разликата е голяма. В някои страни има намаление, в други страни тези суми се увеличават. Това, разбира се, се отразява и направения избор. Някои страни са намалили чувствително средствата им и тогава съответно е, програмите са много по-целенасочени, а тези, които са увеличили средствата, са увеличили амбициите си за постигане на резултати, което е нормално новите елементи в регламента и в регулаторната рамка. До голяма степен е, тя е същата, но има акцент върху сътрудничество, върху опит да се разработят програми за съвместна работа, съвместни проекти, които може би имат по-голямо въздействие, отколкото е било преди. Има и акцент върху иновации с Европейското партньорство за иновации, където се прави опит да се насърчат земеделските стопани да работят по-тясно с институти и, и да търсят по-устойчиво, по-гъвкав сектор за бъдеще. Някои мерки са отстранени, примерно мер, мярката за ранно пенсиониране – и специални мерки са въведени, е, въведени от предходни е, програми, е, пред, предходни периоди, свързани с присъединяването страни, от които влязоха в Европейския съюз 2007-2014. Тези програми отпадат. Много е важно да се знае, че макар, че рамката дава много повече гъвкавост е, на страните членки в е, стратегическите си така, решения по относно нуждите и приоритетите, бихме могли да кажем, че механизмите, инструментите, с които се подкрепят тази гъвкавост, стават много по-сложни. Ще се върна малко по-късно на тази теза, защото това се отразило до голяма степен върху направения избор. промяната на ресурсите. Тук в слайда виждате представени финансовите промени от стария и към новия период по стълб 1 и стълб 2 на ОСП. Някои страни членки увеличават бюджета си за развитие на земеделските райони, някои е, вкарват повече суми в е, бюджета за директни плащания, това също се отразява на избора, а други е, увеличават и двата стълба, трети увеличават само директните плащания, други увеличават само плащанията за развитие на, е, на земеделските райони, а пък е, други имат намаление и по двата стълба. Не бива да се забравя също така, че и разходването на средства не е равномерно още от самото начало. Опитвахме се да сравним и интензивността на разходването на средства на базата на площ, обработваната площ или е, трудовата сила заета в е, селско стопанство в е, страните. Тук на слайдовете виждате съответните данни. Е, много често тези неща се оформят по такъв начин, по чисто е, исторически причини, политически е, съображения, когато страната е влязла в Европейския съюз. Но комисията в момента работи по този процес с различни изменения при подновяване на програмите. Новите програми и новите приоритети, шесте стратегически приоритета, дефинирани на европейско ниво, само пет от тях всъщност имат ресурси е, конкретно отделени. Пър, единия е, обмен на знания се финансира от други програми. Обучение е, и другите теми се, се вписват в другите е, пет е, цели. Така че ние сме ги огледали тях. Тук на картата виждате обема на ресурсите във всяка страна членка и е, различното разпределение на средствата по приоритети. Тук вече виждате така как е, се разделят, какви са тенденциите на разделяне на различен подход в Европа. Виждате разлики между севера и запада, Ирландия, скандинавските страни. Там слагат много голям акцент върху околната среда в програмите за развитие. Докато в България и Румъния и в източната и северна част на Германия има сериозен акцент върху по-широкото развитие на земеделските райони, с борба на социалното изключване, е, безработицата в селските райони и така нататък. Някои страни членки приоритизират много силно конкурентоспособността. Е, Полша и някои от Балка... балтийските страни е, правят това, също и Португалия и още една-две страни. Другите два приоритета селско стопанство устойчиво на климатични промени и е, устойчивост на хранителните вериги и управление на производството не се използват толкова широко в страните членки, но все пак климатичните цели е приоритет в някои от южните страни членки. Има си съображения за това, естествено. Испания, Португалия, Малта, много голяма част от мерките са е, в тази област. Управление на хранителната верига, управление на рисковете, там голям акцент се слага в е, е, Италия. Италия са много силни в, в, в това отношение и тази област е много важна за тях. На регионално ниво, в страните там, където има отделни програми за регионално развитие, Виждате тук съответната карта и тя ни показва малко по-различно класифициране на мерките, не спрямо стратегическите приоритети, а спрямо дефинираните в регионален контекст цели в е, южните е, райони в Германия се слага акцент върху околната среда, в е, северните и източните повече развитие на земеделските райони. Така че има и взаимодействие между тези приоритети и общото економическо развитие на самия регион. Какви са мерките, които са избрани в новите програми? Съвсем ясно е, че страните членки слагат акцент върху отделянето на ресурси на по-малък брой мерки спрямо предходния период. Те всъщност отразяват успеха на мерките от предходния период и затова отделят средства само там, където е ясно, че ще имат добри резултати. Тук се показва, че на европейско ниво, как са разпределени приоритетите на европейско ниво за всичките 28 страни. Е, Конкурентноспособността е най-финансираната мярка, също скоро, до, близо до нея идват и мерките за околна среда. Тоест, най-много на второ място се е, разходват най-много средства за области, които се сблъскват с проблеми в е, околната среда. И първите три мерки всъщност е, е отговарят за половината от разходваните средства. Направихме тези проучвания за, цялата, е, за всички 28 страни членки как е, се променят разходването на средства по отделните мерки трите основни мерки е, поемат най-голяма част от средствата през целия период. Е, те отразяват и промените на бюджета. Интересно е да се види, че има много намаляване на инвестициите в е, лесовътство. Също значително намаляване на мерките за, регион... за земеделско развитие в предходния период – има голямо увеличаване на мерките за е, развитие по програмата Лидер. Е, там се очакваше минимум 5% от средствата да отидат там. Тази мярка преди беше в първия стълб. Мерка 16 за сътрудничество. Там има много варианти и е, много така беше рекламирана в новия период и е, тя се възприема много. Какви са провелите между предходния и новия период? До каква степен е, къде има значителни промени в страните членки или те си продължават по стария път? Тук в таблица показваме много така бързо и нагледно кои са областите, където в двата периода няма промяна и там, където има. Квадратчетата в розово са страните, които не са си променили много начина на отделяне... разпределение на средства спрямо двата периода, а страните в зелено са тези, които са сменили подхода и отиват повече към мерки, свързани с околната среда, а в оранжево са страните членки, които върват в обратната посока, т.е. не толкова към околна среда, а по-скоро способност и развитие на земеделските райони. Има така някои интересни промени. Малко повече има и акцент върху околната среда спрямо предходния период. Е, направихме същото проучване на регионално ниво с регионалните програми и ето също, по същия начин е, разпределена таблица с изключение на Италия. В Розово са регионите, които не са се променили много, но има такива, които се, се променили в приоритетите си. И е, отново много региони са сложили по-голям приоритет за околната среда, отколкото в предходния период. Регионалните програми направихме подробен анализ. Много от тенденциите са сходни с тези на европейско ниво. Разбираме, така могат да се обяснат причините. Опитахме се да отговорим на въпроса какви са причините за тези промени. В Италия и в Германия, където регионите имат конкретна нужда от е, създаване на економически растеж и преодоляване на безработицата, стратегията е общо да се инвестира в е, селската економика. А в е, Испания, където има конкретни економически проблеми, има инвестиция в земеделието, т.е. по различен начин се реагира на едни и същи нужди. Също е, реакциите спрямо сложността на новния е, регламент са различни. Е, по-богатите, като че ли региони, смятат и са готови да правят по-сложни по неща, свързани с повече предизвикателства. В Германия експерти ни поясниха, че някои от мерките вече не се програмират в регионални програми за развитие, се включват в държавните помощи, защото властите са преценили, че е твърде трудно да се правят много предизвикателни начинания през европейската рамка, където е по-трудно да се развиват, по-лесно е да се работи с национални програми. Това трябва да се отчете. Във Франция, от друга страна, където има повече средства, има по-голям ангажимент да се вкарват тези средства в програми за увеличаване на финансирането. В Италия е много интересно да видим как някои от северните райони там така прибягват до иновации. Говорих за стратегически приоритети. В Италия се слага много голям приоритет върху мерки за хранителната верига и там има много иновативни интересни програми. Опитахме се да оценим до каква степен сравненията с европейско ниво а, отразяват а, а, начина по който се следва изпълнението на а, относителни нужди най-така силна връзка намерихме между приоритетите на страните членки и индикаторите на европейски ниво. На този слайд ви показваме, а именно за тези, които са застрашени от бедност и социално изключване. програмите, които приоритизират социално изключване, е, са тези, които отговарят в най-голяма степен и на европейските приоритети. И там има най-много нужди. Други приоритети не е толкова лесно да се види взаимовръзката между националното и европейското ниво. Има много различни фактори, които обославят това. Относителното значение на защите, защитените е, зони е, е, така се очертава, като че ли повече, колкото повече защитени зони има, толкова по-малко пари се разходват за околна среда. Може би зависи по кой начин се осъществява закрилата на околната среда. После, приоритизирането между конкурентоспособ... за конкурентоспособност и различните мерки на европейско ниво не виждаме никаква, никаква връзка спрямо европейско и национално ниво. Вероятно, други са факторите, които обославят а, това финансиране. Вероятно, а, така потенциала там е важен. И така, няколко заключителни слайда. Бих ви насърчила, ако разполагате с време, да се запознаете с заключенията от доклада. Те са по-задълбочени и там ще намерите повече подробности по всички тези въпроси. Като цяло, отговорът на новата рамка, на новия регламент, новия програмен период е доста консервативно. Някои държави членки искат да се следват моделите, които са установени по-рано. Ако видим какви са моделите на мерките, които се прилагат, ще установите, че е, има мерки, по които има намаляване на средствата е, и сега се консолидират средства, за да се включват в по-малко наброй програми. Освен това, не се използва такава степен средства по ОСП. Лидер е единственият инструмент, който е насочен към осигуряването на повече ресурси за селските програми. Новия регламент на комисията прилага, предлага доста нови инструменти. Управлението на риска, вече го споменах, има някои а, подпрограми в определени конкретни сфери при прилагането на по-особени подходи. Сред тези нови варианти има някои, които са по-популярни сред тези, които прилагат такива програми. Ние осигуряваме доста анализ по мерките. Тематичните програми не бяха избрани, защото те са още един слой бюрокрация, което осложнява програмирането и финансирането. Когато обсъждаме контекста в отделните държави членки относно това, кои са движещите фактори, установяваме какво е, е действало в миналото, какво е лесно се управлява, какво е било сложно, Отчитаме също економическата криза. Както беше казано по-рано, също има ефект и времето, доколко добри са метеорологичните условия. Комисията също силно влияе върху програмите, особено по отношение на това да се предвидят екологични а, решения, съобразени с приоритетите в областта на опазването на околната среда. Има повече доказателства за координирано финансиране между ОСП мерките за развитие на селското, селските райони и останалите инструменти за тази сфера използването на мярка 16 за сътрудничество на ранен етап от програмите също е разгледано, но трябва да се изчака 2-3 години, за да се види дали предложените новаторски решения ще бъдат внедрени широко по места. Разгледахме какво се прави в регионите на Италия в това отношение. Това, което ме притеснява е, че комисията в регламента се опитва да създаде нещо, което е по-адаптирано към местните условия, но трябва да позволи по-стратегическо изразходване на ресурсите, съобразено с разходите. Същевременно с това се създава обаче една сложна рамка, както при подготовката на програмите, така и при последващото им изпълнение, наблюдение и докладване за изпълнението. Тази намеса на комисията в програмирането също възпрепятства постигането на значителни резултати при финансирането. Има пренасочване на средства в средства, където лесно се освояват, а не към области, където са най-необходими тези средства. Освен това има страни, които получават е, доста по-низки преки помощи и те трябва да използват е, средства, предвидени е, за развитието на селските райони, за да компенсират тези недост... недости... този недостатък на средства. И така, можем да кажем, че дебата за опростяването на политиката до сега се фокусира повече върху първия стълб, най-вече върху екологосъобразните мерки. Но е необходимо да се обърне внимание и на опростяването в областта на развитието на селските райони, защото ако ни помогнем да се постигнат конкретните нужди на регионите, ние няма да изпълним амбициите на Европа в областта на екологията и развитието на селското стопанство. Председателят, благодаря ви, благодаря ви за отличното представене на доклада. Сега ще започнем разискването. Госпожа Пети а, поиска думата. Благодаря ви, господин председател. Искам да чуя мнението на вашите експерти, тъй като те разполагат с необходимия анализ. Знаете, че Харватия е сравнително нова държава членка на Европейския съюз е, и до сега не е използвала почти нищо от фонда за регионално развитие. Имахме някои затруднения. Бившият министр на селското стопанство обяви търк по Първа мярка и някои дъщерни дружества получиха по-привилегирован достъп. Средствата ни бяха освоени. Междувременно се смени правителството. Новия министр не анулира този търг. Сега са блокирани много публични средства и не е намерено решение на тази кризисна ситуация. Какво според вас трябва да направим? Дали трябва да обявим за невалиден този търг, който беше обявен при нелоялни условия трябва ли да се променят процедурите или пък виждате някакво трето решение? И в какви срокове трябва да освоим средствата, за да не ги загубим? Благодаря, господин Богович има думата. На немски. Благодаря. Това изследване много добре ни показва как, каква е ситуацията в Европа как се разпределят средствата и какво да очакват държавите членки от развитието в селскостопанските региони. Днес чухме представенето на словашкото председателство. Основната тема беше състоянието на фермите и нелоялните търговски практики. От друга страна, има и въпроса, се постави въпроса за климатичните промени и управлението на кризите. Според вас, взети ли са предвид всички тези елементи, всички тези кризи? Ме бе казано, че трябва да се види структурата на продоволствената верига, особено в южните страни. Защото това, което се случва на пазара и така както се организират фермерите, така както се структурира продоволствената верига, всички тези неща са много важни за битието на хората, на фермерите главно. Смятате ли, че управлението на хранителната верига трябва да се, да се укрепи, да, да получи повече нашето внимание. Merci, Nous avons cinq... Euh, Благодаря ви. Има още петима души, които са поискали думата. Остават ни още петима оратори, както казах. Няма да ограничаваме времето, но ако може, нека да говорите по-збито, защото трябва да приключим този дебат е, до, 11.30. до 11.30. Господин Агню, аз нямах е, думата да се намесвам, но искам да задам два въпроса на госпожа Драер. Те са свързани с е, климата. Бихте ли разширили малко информацията? Вие говорите е, за устойчива на климата селско стопанство. Какво представлява това? Какви средства са заделени за тази цел? Как трябва да провели, е, променя начина по който извършвам своята съскостопанска дейност, за да може моята ферма да бъде устойчива на климата? Има още една фраза, климатични помощи за селско стопанство и околна среда. Какво представлява това? Благодаря ви. Господин Декастро има думата. Благодаря, господин председател. Поздравления за това толкова интересно проучване, което обхваща доста области. Вие говорихте за това, че все повече мерки се групират, стават по-малко на брой, но затова пък са по-задълбочени. Считате ли, че опростяването ще означава, че държавите, които имат множество програми за развитие на селското развитие, могат да се фокусират по-скоро на национално ниво. Няма ли да е по-лесно или по-полезно да имаме еднакви изисквания и мерки, които да се прилагат за всички, а не разбити по райони, тъй като районите са сходни. Благодаря, казва председателя. Следващия оратор. Благодаря. Изненада ме нещо има огромни разлики между държавите членки. Това ме изненада. Аз си мислех, че инструментът ще има приоритет. Оказва се, че при някои държави членки обемът на инструмента е много намален. Явно подходът на държавите членки е различен, но Явно в Европа нещата не се развиват както трябва. Средствата за екология са нараснали, но какви са тези аграрни мерки? Това са мерки за защита на околната среда ли са или е нещо друго? Каква, какво, какво може да кажете за това? средствата за лидер. Те са се увеличили навсякъде. Но какъв е общият обем? И смятате ли, че това е инструмент, който трябва да продължи? И интегрирания подход. Може ли да задълбочите обясненията? Къде има такива подходи? За какво стават, става дума тук? Дали става дума за маркетингови инициативи или обмяна на обмен на най-добри практики. Мерси. Госпожа Агилера има думата. Благодаря, господин председател. Бих искала да ви поздравя с направеното проучване Изключително интересно е да се види съпоставката, която осъществявате между регионите. Имам два конкретни въпроса, които според мен са важни. Искам да разбера за програмите, свързани с младите фермери и мерки насочено е, е към доставките. Младите хора и концентрирането на доставките са сериозни предизвикателства, затова искам да разбера е, какво е мястото им в е, развитието на селските райони. Господин Фланиган, комисаря Коган говори за опростяване и е в списъка от приоритети. Той посочва на първо място първия стълб. И това е малко объркващо за мен. В моята страна поне е втори стълб. Ако искате да използвате мерките и средствата по тях, трябва да сте най-малко Айнштайн. Можете ли да ми кажете защо упростяваме а, стълба, който не е сложен, без да опростяваме втория стълб, който е много по-сложен. Благодаря, господин Фланеган. Преди да дам думата на представителя на Европейската комисия, да дам думата на господин Лонго, искам да кажа нещо от мое име. Искам да благодаря за високото качество на това изследване. Имам три въпроса. Бихте ли казали, че този многостранен подход е, е отчетен в новите програми за развитие на селското райони и че инструмента лидер се развива така както го представихте. Този подход ще ни позволи ли да се динамизира един глобален подход към териториите може ли да се анализира втория стълб, без да се сравнява с първия? Предвиждате ли да се извършват едно уравновесяване, трансфери? Първия стълб да остане това, което е, е свързано с строго селското стопанство и втория стълб това, което е свързано с селските райони. Бихте ли ни казали как виждате вие този въпрос. Не знае дали комисията иска да вземе отношение по този доклад. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Искам да подчертая, че в това проучване се прави много задълбочен анализ и се очертават областите, които са от интерес за нас. Радваме се, че има засилен интерес е, към инициативата Лидер, що се отнася до финансовите средства и новите е, възможности за сътрудничество, както и за развитието на партньорства за иновации. Това е също нещо положително. На трето място, най-доброто е, е високото е, качество на планирането предварително и на изпълнението на програмите до тяхното завършване. И накрая искам да се спра на един е, конкретен момент, който беше посочен като нещо отрицателно. Ние все още не сме е, видяли освояването е, на тези средства, свързани с финансово инженерство. И ние бихме искали как да разберем как тези инструменти могат е, да бъдат популяризирани в регионите. Има в Италия региони, които се опитват да ги прилагат, да използват този многорегионален е, инструмент. По отношение на опростяването на втория стълб, това е в прерогативите на моя комисар, следва да имаме предвид е, конкретните предложения, които се правят за упростяването. Господин председател, ние трябва също да насочваме регионите, държавите членки да прилагат по-прозрачно Основните мерки при изпълнението и за да се стигне до крайните бенефициенти. Председателят. благодаря господин Лонго. Аз разбирам това, което казахте за инженерството. Трябва да се работи за четоводен план за всяка от държави членка, за да се види какво е заделено за инвестиции в областта на развитието на селските райони. В държавите членки това трябва да съществува, както и по места, там където има управление на такива програми на регионално равнище. Отново искам да благодаря на изпълнителите за високото качество на вашия труд и да ви дам думата за отговор. Благодаря. Ще помоля Франческо Мантино, моя, моя колега, той <clears throat> може да обясни въпрос, да отговори на въпроси, свързани с хранителната верига. Благодаря. <clears throat> Както бе казано в презентацията, е един от основните моменти е, бе акцентът върху е, продоволствената верига, хранителната верига. Това беше много важно за Италия, тъй като в Италия традиция за предварителното планиране на интервенции в развитието на селскостопанските региони. Този инструмент може да е много ценен. При справянето с предизвикателствата, за които вече стана дума тази сутрин, а именно е, може да е много ценен при намиране на баланса в рамките на продоволствената верига. Иновативният аспект на тези проекти се състои в това да се направи споразумение между предварителното производство и самата, самото самия сектор на селското стопанство, неговите цели. А, в крайна сметка, организацията на продоволствената верига е слабото място за сектора в много региони. Това се оказа голям дефицит не само при миналите планирания, но и по-настоящем. Тук може да поправим някои от пропуските. Опростяването. Защо опростяваме във втория стълб? Има три области, където трябва да помислим за упростяване. Винаги се казва, че е хубаво да се упростява, но всъщност много често това е само формулировка, без да се има нещо конкретно предвид. Сега ние имаме три неща предвид. Най-напред мерките по озеленяване – и агроекологичните мерки, т.е. връзката между първи и втория стъп, стълб. Комисията ни помоли да направим разлика между двете мерки. И сега се провежда серия от контроли, серия от а, анализи които имат за цел да определят разликата между мерките по озеленяване и мерките за за поощряване на развитието на селските региони. На следващо място връзката с кохезионните политики – Това са политики, които имат за цел намаляване на, на неравнопоставеността, на разликите, но инструментите са различни. Има отбелязан напредък, но той не е достатъчен. Трябва да намерим начини, по които правилата на Фонда за развитие на селско-стопанските региони и правилата за разпределяне на социалните фондове са сходни. И това е причината, поради която подхода, подхода на лидер не беше прият в много региони. Защото тук става дума за три инструмента, три фонда, които работят под различни правила и това осложнява много използването им. Така че в предстоящата реформа тези правила трябва да се вземат предвид. И на трето място. Програмите. Програмите трябва да се упростят. Програмите за развитие на селско-стопанските региони. Ако се погледнат тези програми и се сравнят с други програми, било програмите, за социални, които се финансират от социалния фонд или програмите за регионално развитие, ще видим, че тези програми са прекалено подробни е, и от тази подробност, тази детайлност няма нужда. Трябва да видим кой планира стратегията, защото прекаленото планиране, това всъщност, прекалено подробното планиране, това се оказва проблем. И накрая. Господин Декастро ни попита, защо нямаме национални мерки – регламентът задава тази възможност. Всъщност, може да има национални мерки за тези държави, членки, които имат много голям брой регионални програми. Но тази възможност се използва рядко – защото сцеплението между централното ниво и регионите не е нещо, което лесно се приема от регионите. Хубаво е да има определен, определена автономия за регионите, така че за индивидуалните регионални програми има възможност за действие. Благодаря. Може ли сега бързо да отговорите на въпросите? Три коментара мога да направя. Имаше конкретни въпроси от Обединеното кралство и Харватия. Е, много съжалявам за ситуацията в Харватия. Е, подобни проблеми бяха споделени от Малта. Това е голямо време за националните власти. Е, в нашия случай служителите от комисията много помогнаха на Малта. Може би вие трябва да последвате техния пример и да работите с тях. Номенклатурата не винаги е ясна. Екологичните мерки се подкрепят от 80-те години. Using... Селското стопанство, устойчивото селско стопанство, устойчивото на климата селско стопанство е всъщност много интересна област. Става дума за устойчивостта на а, почвите, намаляването на климатичните промени – това са все мерки, които могат да се подкрепят а, от економически и екологични гледни точки. И те, фермерите наистина могат да спечелят, ако се включат в тези мерки. Сега подкрепата за младите фермери. Има различни мерки. В различните държави членки мерките са различни, пречките, проблемите са различни. Понякога националното законодателство се различава много. Причините поради които има недостиг на млади фермери в селското стопанство са различни, но има мерки в законодателството, които могат да се използват в подкрепа на младите фермери. И накрая, опростяването. Аз съм малко загрижена по начина, по който някои колеги реагираха. За мен опростяването не означава намаляване на броя на мерките и намаляване на избора, който се предоставя на държавите членки. Европа е много разнообразна, предизвикателствата са много. Това, което ни трябва е гъвкав инструмент, така че държавите членки да могат да използват различни мерки. Трябва да има обаче общи приоритети. Ако се намали ли наполовина броя на мерките, се връзват ръцете на държавите членки. Според мен сложността е по-скоро в планирането, в контрола, в аудитирането и докладването, т.е. в административната област. Тук има нужда от опростяване. Ние не бихме искали да намаляваме мерките, да имат, например, само 6 мерки. Не. Това, което ни трябва е по-добрият, по-добър подход, по-интегриран подход на местно равнище. хората могат да кажат, добре, имам един набор инструменти и мога да ги използвам. Не би трябвало да има хиляди страници, които предварително да трябва да се прочетат, за да може хората да оправдаят своя избор, кои инструменти ще използват. В крайна сметка хората започват да се притесняват дали ще могат да освоят парите и се отказват. И така, когато аз казвам опростяване, нямам предвид намаляване на обхвата на приложеното поле на регламента. Имам предвид опростяване на административните процедури. Регионалният фонд има друг подход. Тай не изисква толкова подробно докладване. И това е по-добър контекст за регионалното равнище но разбирам, че трябват усилия от двете страни, за да няма злоупотреби. Трябва да намерим баланс, така че хората да не бъдат обезкуражавани да ползват европейските средства и европейските мерки, които всъщност са много добри. Merci, merci vraiment pour ces, ces éléments d'explication. Благодаря, благодаря за, за поясненията. Вие казахте, когато се разглежда реформата, тези съображения ще бъдат отчетени и ние, които познаваме първото поколение на програмата Лидер, е много интересно да видим как ще може да се упростат различните аспекти. И мисля, че не трябва нищо да се оставя на случайността, защото в края на кращата, когато така, с течение на времето всеки искаше да се да включи свое мнение, се насложиха хиляди елементи, които не непременно обслужват нуждите на регионите. Във всички случаи благодаря за проучването, за вашите отговори и е, сега ние ще продължим с е, заседанието. Сега следва заседание на координаторите, така че е, колегите, които нямат отношение към това заседание, моля да напуснат е, залата и да заповядат отново в 15 часа след обед. Господин е, Фланаган, може ли да задам още един въпрос? Е, много ме интересуваше това, което каза госпожата, но останах с известно объркване. Но ако решите, че сме приключили, кажете ми. Може ли да зададете въпроса си така двустранно, лично, вън от залата, защото имаме проблеми с